Най-напред давам думата на автора, господин е, Санчес Преседа. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да изразя моето задоволство че имам възможност да представя устния въпрос за модернизиране на държавната помощ. Е, представям всъщност устен въпрос, формулиран от председателя на економическата комисия. Е, съжалявам, че заместник председателята Алмуния не може да присъства, но благодаря на комисаря Калас за това, че е тук. Е, съществува уредба, създадена от комисията през е, май 2011. Бяха създадени две предложения за регламент, които целят контрол върху държавната помощ като част от нашата политика за конкуренция и способност и същевременно представлява централен елемент на единния пазар. Държавните помощи биха могли да компенсират пазарните елементи, но същевременно биха могли да доведат до деформация на пазара. Предприятията, които произвеждат продукти или е, предлагат услуги, е, не винаги е, са в състояние да участват на равна основа с всички останали на пазара на продуктите и услугите. Идентични е, държавни разходи е, биха могли да постигнат същата цел, същия ефект. Е, като същевременно ще се отчитат е, е, и потребностите на потребителите, е, както и възможностите на данакопаците. Така че би трябвало да преразгледаме нашата концепция за държавната помощ при всички положения. Ако комисията предвижда една подобна реформа и е, да се концентрира единствено върху най-необходимите форми на държавна помощ, без да разширява обхвата на държавната помощ излишно и елиминира всички от тези форми на държавна помощ, които деформират ситуацията на пазара. Това действително ще бъде похвално. Това са цели, които не са нови. И предишната политика за конкуренция и конкурентно способност преследваше същите цели. Позволете ми да изразя е, желанието, че е, вие ще имате сега е, повече успех от вашите предшественици. Европейската сметна палата в е, доклада си от декември 2011 година за държавната помощ призовава за по строг контрол върху държавната помощ. 40% от контролираните случаи представляват освобождаване на групи от продукти и услуги на националните държави. И е, всичко това трябва да бъде подложено на много стриктен контрол. Би трябвало да се постараем за едно. Е, за съгласувано и еднакво прилагане на е, предвидените мерки за спазване на европейското и на националното законодателство в тази област. Необходима е пълна информация за е, всички получени държавни помощи на различни равнища. Е, необходимо е, е тази информация да бъде предоставена от всички органи на национално, регионално и местно равнище, които получават държавни помощи. Е, Стрикният контрол, в крайна сметка, е едно много основно правило от демократичното устройство на Европейския съюз. Е, същевременно правното основание е член 109 от договора за функциониране на Европейския съюз. Това правно основание предвижда е, само консултации с парламента, а не съвместно взимане на решения. Но също е, се предвиждат задължения за е, отпускане на помощи е, и субсидии за транспорта. Парламентът е особено заинтересован е, да получи повече информация и за този сектор. Би ли потвърдила комисията, че сериозно ще вземе предвид мнението на парламента във връзка с тези предложения и дали непредвиденото съвместно вземане на решение би могло в крайна сметка да се осъществи и в този смисъл да коригираме члена на договора. Сега давам думата на заместник председателя Калас. Уважаеми депутати, комисията приветства интереса на Европейския парламент към инициативите, свързани с държавната помощ и двете предложения на комисията за изменение на процедурния регламент и регламента за изпълнение. Комисията високо оценява продължаващия откровен диалог с Европейския парламент за модернизирането на държавната помощ. Приноса на Европейския парламент по време на семинар, организиран от Комисията по економически и въпроси на парламента през септември 2012 година и Оценката на плана за работа на Комисията в областта на конкуренцията за 2013 година подпомогнаха работата на Комисията. И двете предложения на Комисията за изменения на двата регламента бяха изпратени до Европейския парламент, до съвета и държавите членки. И на 5 декември започнаха основните консултации Представихме своевременно информацията на парламента едновременно с предоставянето и на държавите членки. Що се отнася до член 109 от договор за функционирането на Европейския съюз, се гласи, че предвиждат се единствено консултации с парламента. Комисията си отбелязва желанието на парламента – да се включи процедура за съвместно вземане решение по тези въпроси при евентуално преразглеждане на договор. Обаче този въпрос надхвърля правното основание за приемане на сегашните предложения. Комисията е ангажирана и с информиране на парламента, що се отнася до държавните помощи и консултациите с обществеността във връзка с направените от комисията предложения. Комисията зачита становището на парламента и по двете предложения. Правните служби на комисията са на разположение на докладчика и на други почитаеми евродепутати, за да се обсъдят въпросите и да се внесат необходимите разяснения. Благодаря ви. Сега от името на НП господин Хопмарк има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика, благодаря и на господин Калас. Смятам, че е важно да се помни, че държавната помощ винаги носи, със себе си в риска, носи в себе си риска за изкривяване на конкуренцията. Много често тя пречи на реализирането на нови идеи, на навлизането на нови действащи лица на съответния пазар, в съответния отрасъл. Затова имаме законодателство за конкуренцията, затова имаме толкова стрихни правила за държавната помощ. Смятам, че когато говорим за модернизирането на държавната помощ, трябва да говорим за по-добре насочената държавна помощ. Тук що имахме дебат за публичните финанси и държавната помощ винаги подкопава стабилността на публичните финанси. За това трябва да има по-малко и по-добре насочвана по-целенасочена държавната помощ. Необходимо държавните помощи е да подпомагат кластерите за иновации, услугите, научно-изследователската дейност, но не и отделни предприятия, търговски дружества. Необходимо е да се подпомага развитието на технологията в различни области. Затова предлагам комисията да следи това какво можем да направим, за да се постигне намаляване на държавната помощ. Защото по този начин се дава повече простор за частните инвестиции и също така важно да се гарантира това, че държавната помощ е по-добре насочвана, че тя не пречи на конкуренцията, че тя се насочва към нова инфраструктура, към клъстери за иновации и нови технологии. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Хокмарк. Сега господин Коферати има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, допускам, че вие, както и нас, бихте искали да работите при условия, при които държавна помощ вече не е необходима. Това би било идеалната ситуация, от която днес все още сме далеч. Знаем, че днес все още е необходимо да хармонизираме производствените отрасли, различните стопански отрасли. И е, този механизъм на политиката все още се използва. Днес обаче положението е особено затруднено. Има е, криза, засягаща по различен начин всички държави членки. И е, тогава държавната помощ се оказва ексесия. Защото тя е, се насочва безотговорно а, към един или друг субект и така всъщност се отразява неблагоприятно на конкуренцията. Въпросът, господин комисар, е, включва думата модернизиране. Трябва да помислим какво означава модернизиране. Трябва да преценим дали в дългосрочен план трябва държавната помощ да остане в непроменен вид, такава каквато е днес. В противен случай ние можем да генерираме кризи, които да генерират до някои неотложни, да генерират някои неотложни обстоятелства, нуждаещи се от неотложни мерки. На държавите членки трябва също така да се пречи да допускат злоупотреби така ще можем да економисаме средства, които да изразходваме за подходящи решения, за намирането на подходящи решения. освен това се нуждаем от постоянен контрол върху процедурите. Комисията оказва, че се предписва такъв контрол и че държавната помощ се отпуска по конкретни критерии. Но когато се отпуска, трябва да имаме предвид и новите идеи, които имаме за бъдещето. Модернизирането може е, да засегне различните институции, както съвета, така и комисията, така и парламента. Смятаме, че допитването до парламента трябва да бъде е, категорично и безусловно – защото когато започнахте да работите по тази тема, вие казахте, че ще ни информирате. А, не би трябвало да бъдем включени в работата по бъдещата дефиниция на държавни помощи, тъй като инак ще се появят проблеми в отношенията между държавите. И заедно с усъвременяването на процедурите, можем да помислим и за нова ситуация, в която парламентът играе водеща роля а не а, просто го привличат като блетен, беден роднина. Благодаря сега от името на либералите Софи Интвелт. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, не мога да не чувстваме неудобство, като чета предложенията. Някои от елементите бяха изтъкнати вече от колегите, особено господата Санчес Преседо и Хокмарк защото наистина необходимо е да имаме по-малко държавна помощ и по-добре насочена. Това е мантра, която чувам от години. Обаче виждам, че тези предложения фактически улесняват предоставянето на държавна помощ, а от друга страна те затрудняват успорването на предоставянето на държавна помощ. По този начин много предприятия смятат, че те са поставени в неравностойно положение. Държавната помощ се предполага да бъде изключение, някаква времена мярка. Господин Коферати каза, че когато времена са особено тежки, това е мярка за интервениране от страна на правителството. Обаче през последните години държавната помощ стана нещо структурно, част от редовните публични разходи. И това не може да бъде целта. Държавната помощ трябва да продължава да бъде изключение, а не правило. Също така, както каза господин Санчес Преседо, наистина 40% от държавните помощи се предоставят въз основа на режим на изключения. Това е нещо, което не може да се обоснове. Как можем да говорим за облегчаване на режима, ако изобщо самият въпрос за държавната помощ не е изяснен. И в крайна сметка не става дума за административна мярка, става дума за политическо решение. И смятам, че е крайно време и много бих се радвала, ако комисарят обедини усилията си с парламента. Крайно време този въпрос също да влезе, и, да влезе в правомощият на парламента. Благодаря ви, госпожо Интвелт. Сега господин Шваб за две минути има думата. Заповядайте. Благодаря. Скъпи колеги, отчасти мога да се присъединя към казаното до тук. Е, тъй като заместник-председателя Омуня не е тук, е, трябва да е, кажа на вас, господин Калас, че бъдещето предложение трябва да се ограничи върху най-същественото е, на единния пазар. Да, комисията трябва да се съсредоточи върху най-важните случаи. Критични бележки е, бяха изразени от колегите и най-вече от колежката Софин Велт. Аз ги споделям. Така че комисията би трябвало да определи критериите, по които ще се отдава приоритет на определен сектор или на определени случаи. Същевременно комисията като че ли желая да се откаже от е, е, предварителния контрол и иска да е, съсредоточи усилията си върху последващия контрол. В такъв случай обаче елемента, от който комисията се отказва, трябва да бъде прехвърлен на националните държави. Защото е, и двата елемента са необходими. И така ще е, трябва в сътрудничество с компетентните национални органи да търсим подобряване на ситуацията. Необходими са е, естествено е, повече данни, не само от централните национални органи, но и от е, компетентните органи на различните равнища, които също имат е, точна или може би по-точна картина за това каква държавна помощ се отпуска. Би трябвало да мислим естествено и за разширяване на обхвата. Здравеопазването обаче трябва да бъде е, едно от изключенията. Естествено, че на регионално и национално равнище ще трябва да предвидим редица ограничения, ще дадем свободно поле за действие, но в никакъв случай не бива да допускаме деформиране, изкривяване на конкуренцията на пазара. А сега преминаваме към процедурата Catch the Eye. Привлечи вниманието на председателя. Госпожа Кабос има думата първо. Благодаря, госпожо председател. Държавната помощ и контролът върху нея трябва да се модернизира, качеството трябва да се повиши. Комисията е, се призовава да е, намали е, изкривяването на конкуренцията трябва да се съсредоточи е, върху най-съществените случаи, казват колегите, но е, как ще се диференцират е, съществените от по-малко съществените случаи? Това ще осложни процедурата. Би трябвало да помислим и за процедурата. Защо само консултации с парламента? Защо не процедура на взаимно съвместно взимане на решения. Единствено, контролът, упражняван от страна на комисията, не е достатъчен. Това е, е принципен въпрос. Когато говорим за растеж, за повишаване на ефективността на публичните разходи, е неизбежно да се работи в тясно сътрудничество с повече органи и при всички положения взаим... съвместно взимане на решение. Това е процедурата. Госпожа Тикао има думата. Благодаря ви. 107 член, алинея 3, предвижда решения, които са съвместими и съгласувани с всички останали правни разпоредби за единния пазар. Комисията би трябвало да направи предложения за модернизиране на държавната помощ но в консултации с парламента изменението на регламента за държавната помощ включва във всеки случай и участие на парламента. И споменатите вече бележки от колегите за ограничаване на контрола, упражняван от комисията, на практика са правилни, защото това от една страна опростява процедурата добре, но същевременно би трябвало да се погрижим предварителният контрол да е на лице от страна на държавите членки. Благодаря ви. Господин Пашка. Норми е... Госпожо председател, господин комисар, няма съмнение, че законодателството, когато това е необходимо, трябва да бъде коригирано, така че да отговаря на потребностите на реалността. За това предложенията на комисията са приемливи. Обаче остава проблемът с избора на правното основание. Очевидно е, че промяната в процедурния регламент засяга условията за наблюдение на дейностите – на съответните органи на управление и не отговаря на рамка от споразумение между парламента и комисията. Парламента трябва да участва в този процес. Възоснова на член 109 на ТФЕС комисията действа по един погрешен начин. Смятам, че е необходимо да се възприема процедура за съвместно вземане на решения. Благодаря ви, госпожо председател. Това е един много важен въпрос, разбира се, тъй като става дума за модернизиране на държавната помощ. Тук се занимаваме с държавна помощ. Тоест нещо, което подпомага предприятията и секторите с важна роля в определени държави и членки. Затова е много важно Европейският парламент да може да влияе върху процеса на модернизирането на държавната помощ и формулирането на съответния регламент. За съжаление, в конкретния случай ще има само консултация с парламента, независимо от важното политическо въздействие на този механизъм. Затова смятам, че Европейската комисия следва да отчете мнението и становището на Европейския парламент. Защото ние искаме да създават работни места, да се подобрят економическите условия и да се осигури балансираност на развитието. Благодаря. Сега дам думата на господин Калас. Заповядайте. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, благодаря много за вашите коментари. Няма съмнение, че държавните помощи са от огромно значение и те е, непрекъснато са в дневния ред на Европейската комисия. Тя непрекъснато разисква конкретни случаи е, на отпуснати държавни помощи, на предложения за такива, както и предложения е, за преработване на правилата за държавните помощи, които постъпват от държавите, членки, от представители на сектора. Ролята на комисията е всички тези процеси да бъдат под контрол, за да не допуска несправедлива държавна помощ, която би нарушила конкуренцията. Но е, животът не спира, Животът се променя, правилата се променят, стопанството се променя. Необходимо е, е с течение на времето тези правила да бъдат опростени, да бъдат направени по-прозрачни. Това е цел от основно значение за Европейската комисия. Що се отнася до правното основание и организацията на работата, Естествено, е, тук е, решението се взема от всички законодателни органи на Европейския съюз. Мога само от името на Европейската комисия да ви дам уверение, че коментарите на Европейския парламент и становищата на евродепутатите са от изключително значение за комисията. В е, всички е, процеси, включително и е, редът на допитване, който се визира в разглеждания днес доклад. Благодаря, господин комисар. Получила съм една резолюция за приключване на а, тези разисквания и тя ще бъде подложена на гласуване утре на обяд. Следващата точка е устен въпрос към комисията във връзка с размерите